В приложение на член 149 от правилника сте получили проекта за дневен ред. С съгласието на политическите групи предлагам следните изменения в дневният ред. Двете изявления на върховният представител за външната политика, изместен председател на комисията, посветени на положението в Израел и Палестина и положението в Южен Судан, да бъдат прехвърлени от сряда в вторник след обед, след дебата по бюджета. А изявлението на Европейската комисия по стратегията 2020 и доклада СОРО ще бъде прехвърлена от а, вторник след обед за сряда вечер, незабавно след изказването на Европейската комисия, посветено на достъпът на МСП до финансиране. Има ли възражения? Изглежда, че няма. В такъв случай изменяме дневния ред с тези предложения. Господин Рубих, имате думата. Гласуването за четвъртък, всъщност предвидени са много гласувания в четвъртък, дали не можем да, да изтегли началото на гласуването с половин час, т.е. да започнем да гласуваме половин час по-рано. Председателят, още не съм стигнал до четвъртък. Изпреварихте ме. дума само за а, времето, което ще започнем гласуването. Групата на НП иска изявление на заместник председателя на комисията към представител за, поли... за въобще политика относно Грузия и а, конкретното положение и случаят с телевизионният канал Рустави 2. Господин Брок ще подкрепи това предложение. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, По време на седмицата на мини пленарното заседание се обсъди възможността за изпращане на делегация, но аз наистина да предпочитам да вземем решение и да включим дебата сега, защото седмицата на мини пленарното заседание ще бъде прекалено късно. Трябва да изкажем възраженията си незабавно, за да може да кажем някакво влияние. Знаете, че Грузия е държава от излишното партньорство, подписани с споразумения с тази страна и е недопустимо да ставаме свидетели на подобни а, събития, като случая с тази, този телевизионен канал и то в а, година, в която в Грузия ще има избори. Струва ми се, че тук се засяга много сериозно правото на свобода на словото. Знам, че се обсъждаше възможността да се, да се включи тежката в новния ред за мини пленарното заседание, но този път ви моля наистина да включим тази тема в а, възможно най-спешно, за да може действително да окажем необходимата подкрепа на колегите ни muss zunächst fragen wer möchte den antrag von herrn brok unterstützen? Сега, кой, кой иска да подкрепи предложението на господин Брок? Кой е за? Няма желаящи. Има ли някой, който е против? Госпожа Отала. Бих искала да се обърна към всички вас. Много ви моля, не включвайте тази тема в дневния ред тази седмица. Да, наистина беше е, споменато. Делегацията ще замине в края на седмицата и това ще бъде първата, първото заседание с Грузия по тези теми. Просто, веро, вероятно, ще можем да обсъдиме нещата и с правителството, и с представителите на опозицията по време на, предло... на посещението ни. Е, когато при предишното правителство бе повдигнат въпроса за закриване на един телевизионен канал от е, ам, правителството. Тези, които сега повдигнаха въпроса, не взеха отношение. И от друга страна, аз много съм загрижена а, е, от това, че нашата а, нашия имидж някакси се накърнява от това, че приемаме двойни стандарти и действаме по различен начин с различните си партньори от източното председателство. Добре, тогава нека да гласуваме това предложение. Става дума за включване на, този, на тази точка в дневния ред на сред... следобитното заседание за против отхвърля се. Добре, ако искате да провериме. Всички гласуваха ли? Всички ли колеги гласуваха? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Ja, ist abgelehnt. Отхвърля се. Така че няма да променяме дневния ред. скъпи колеги, групата на ГОЕ поиска изявление на заместник председател председателят на комисията и върховен представител относно 40-та годишнина от Зеления марш в Западна Сахара. Давам думата на госпожа Санчес Калиенте, за да се вземе отношение по това. Благодаря, госпожо председател. През, през 6 ноември е, ще отбележиме 40 годишната от окупацията от страна на Марокко на Западна Сахара. Резолюции бяха приети от ОНЕ, но този конфликт някак се избягва от вниманието на всички и продължава статуквото така че ако Европейският съюз наистина иска да защити човешките права по света, трябва да включиме този проблем в дневния ред. Става дума за 90 хиляди души, които са изгонени от изконните си земи след окупация от страна на Марокко. Нека не забравяме, че е, бежанските лагери бяха ем, жертва на проливни дъждове в този регион. Трябва да отбележиме тази годишнина. Кой иска да подкрепи това? Господин Ламберц не само защото става дума за един зелен марш, но наистина тази годишнина ще съвпадне с мини-сесията в Брюксел. Така че мисля, че можем да вземем предвид искането на групата ГУЕ и да включиме тази точка в дневния ред в мини-сесията в Брюксел. Добре, това е друго предложение, господин Ламберт. Вие е, подкрепяте предложението по същество, но не и е, формата всъщност, така ли? Кой сега е, би искал да вземе думата против предложението на госпожа Санчес? Господин Преда. Господин е, председател, мисля, че е твърде рано да обсъждаме какво ще стане на 6 ноември, е, тъй като знам, че комунистите обичат да предвиждат годишните и честванията много предварително, но нека не бързаме. И второ, не смятам, че тази тема трябва да бъде обсъждана тук. Това е проблем, който се обсъжда в Испания и в други страни, но не виждам защо какво трябва да обсъждаме тук в Европейският парламент, може би в делегацията е, по Магреба, но е, не виждам какво можем да обсъдим тук. Добре. Е, в такъв случай господин Ламбертс подкрепи а, този проблем да бъде обсъждан през ноември. Така че, може би, ще оттеглите вашето предложение и да поискаме включването на, този, на тази тема в дневния ред на ноември. Аз съм съгласна с предложението на господин Ламберт да разгледаме този проблем по време на минисесията през ноември. Госпожа Цимер. може би ще трябва да се погрижите за е, евентуалното включване на този въпрос в е, дневния ред. Така, нямаме тук е, допълнителни предложения. Господин Рюпик предложи да изтеглиме гласуването с половин час в четвърта. Кой е за? Виждам, че всички сте за. Чудесно. Но не това ви попитах. Исках просто да знам някой иска ли да а, се противопостави на това предложение. А сега много ви моля, гласувайте за изтеглянето с 30 до 45 минути на гласуването. За, против, въздържали се. Струва ми се, че за пръв път подобно решение се взима с пълно единодушие в пленарна зала. Скъпи колеги, бих искал все пак да привлеча вниманието ви върху следният проблем. По време на гласуването Е, всъщност е, самото гласуване е, продължава 30 до 40 минути и ще изтеглим гласуването с 30 до 45 минути. А, от, друг, от, друг, от друга страна, вие обикновенно твърдите, че няма достатъчно време за изказвания, така че ще ви напомня решението, което взехте тук. Господин Кастелво, благодаря, господин председател. Бих искал да подчертая следното. Обикновено четвъртък сутринта обсъждаме спешните случаи. Ще има намаляване на времето за изказване с 30 минути. Господин Рубик е прав от една страна, но от друга страна спешните случаи не се взимат на сериозно. Много малко са колегите в пленарна зала и не разполагаме достатъчно време за обсъждане. Защо не, не прехвърлиме те, обсъждането на тези въпроси по време на мини-сесиите в Брюксел. Е, много ви моля в бюрото да помисли по този въпрос. Добре, разбирам е, вашите съображения, но също, трябва също така да, да ви съобща, че няма спешни случаи в а, е, четвъртък. Всъщност това са най-обикновени дебати тъй като имаме две, е, провеждаме две сесии през октомври. Този път нямаме спешни случаи, но отбелязвам казаното от вас. А сега смятам, че можем да минеме към следващата точка от дневния ред. Става дума за общо разискване по данъчното облагане и бих искал да дам думата на господин Фербер. Имате думата. Господин председател, искам само да внеса едно уточнение. Искам да отговоря на въпроса, че няма достатъчно време и за възможността да се прехвърли дебата за мини-сесията в Брюксел. Искам да се изкажа и да кажа, първо да използваме пълноценно времето, което е предвидено за сесията в Страсбург. Напомням ви, че четвъртък след обед по принцип е посветен на пленарна сесия. Нека Нека да използваме четвъртък след обед, както е предвидено по договорите. Едва след това можем да допуснем отлагане на дискусия за минисесия в Брюксел. Благодаря ви. Председателят. Госпожо депутат, госпожо депутат, вероятно не сте чула това, което току-що казах. Дори в момента не ме слушате. Госпожо Зандер, от една минута разговарям с вас. О, вие не, не ме слушате. Точно това казах. Точно това казах. Имаме е, време. Четвъртък след обед също е ден за работа, така че мисля, че няма разногласие между нас.